Председателят. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Meine Уважаеми госпожи и господа, поздравявам ви много сърдечно. Обявявам за открито следобедното заседание. Първата точка от дневния ред разисквания за бъдещето на Европейския съюз. Федералният канцлер на Република Австрика, Австрия Вернер Файман е наш гост днес и аз много, много сърдечно го поздравявам. Радвам се, че сте тук сред нас, господин Файман. Представено е и правителството на Испания а именно чрез нашият бивш колега Ернесто Ден Индиго. Поздравявам те много сърдечно, Ернесто. Господин федерален канцлер, много се радваме, че приехте поканата и сте тук в Европейския парламент днес, за да обсъдим бъдещето на Европа. 2013 година е решаваща за европейската политика. Сближаването между държавите, между нациите е от решаващо значение за бъдещето на Европейския съюз, както неговото политическо бъдеще, така и економическото и екологичното бъдеще, но също и бъдещето по отношение на паричната политика. Една перспектива се открива пред нас, която преди години щеше да бъде немислима за много от нас. Това показаха решенията на Европейския съвет в края на миналата година. И за това е, дебатите с е, министър-председателя, с ръководителя на правителството на е, всяка една държава член за нас е изключително интересно събитие. Бих е, си пожелал повече от вашите колеги в Европейския съвет да е, намерят е, пътя към Европейския парламент и към открития диалог с депутатите, с представителите на своите народи а не само да се правят изявления за бъдещето на Европейския съюз. Мисля, че диалогът с народните представители е нещо изключително важно и мнозинството от депутатите в нашия парламент, струва ми се, споделя моето виждане. И така, без много предизвовия, давам думата на федералния канцлер Файман. Уважаеми господин председател, господин председател на Европейската комисия. Радвам се, че отделяте време за разговора с мен. Уважаеми госпожи и господа депутати, за мен е особена чест да бъда сред вас тук.